Протокола от него ще бъде представен на парламента в началото на следващото пленарно заседание. Ако нямате коментари, резолюциите, които бяха приети, ще бъдат е, изпратени незабавно на съответните власти. С това приключваме заседанието. Благодаря ви за присъствието. Приятен път!